Председателят. Buenos días, queridas amigas, queridos amigos, colegas. Скъпи колеги, добро утро! Започваме днешното пленарно заседание и първа точка от дневния ред – е докладът на господин Дойч за Европейската инвестиционна банка и нейният годишен доклад за 2008 година. Докладчикът има думата, колегата Тамас Дойч има 4 минути за излагане на доклада. Благодаря. Köszönöm a szót, elnök úr!